We start the meeting. Започваме заседанието. Имате ли коментари по дневния ред? Няма. Значи приемаме дневния ред без изменение. Разполагаме и с пълен езиков режим, с изключение на фински, хърватски и малтийски. Имаме нов колега в комисията по заетост. Това е господин Юлаким Старбати. Той става подгласник в нашата комисия. Представител е на ЕКР и, както вече казах, е нов член в нашата комисия. Точка трета съвместен економически диалог между комисията ЕКОН и комисията ЕМПЛ, както и размяна на мнения относно е, годишния преглед на растежа. Този диалог ще е в присъствието на заместник-председателите Домбровскис заместник председателя Домбровски си и комисарите Тайсен и Московиси. Искам да ви кажа, че утре ще започнем в 8 часа сутринта, така че се надявам, че тази вечер ще си легнете рано, за да присъстват утре на това заседание между 8 и 10 сутринта, не в тази зала, а в Ян 4Q2. Както знаете, важно е да проведем това съвместно заседание с Комисията по економически и парични въпроси, така че се надявам, че ще дойдете. Още нещо от моя страна. Краткото изслушване по така наречената тема I или инициативата за младежката заетост. Това изслушване ще е утре между 3.15 и 4.15. Изслушването идва като последващи действия спрямо дебата, който проведохме с млади хора преди изборите. Сега ще имаме кратко изслушване, ще има коктейл. 100 младежи ще участват на това изслушване, наред с нас. Целта на изслушването е да покажем на младите хора, че ги взимаме на сериозно. Надявам се, че много от вас ще дойдат на това кратко изслушване. По време на нашето заседание ще имаме посещение 20 посетители имаме от Гърция. Освен това, поканили сме и една група на високо ниво, представители на профсъюзите. Добре дошли на всички вас. Утре също ще имаме две групи посещения, общо около 35 човека. Утре ще им пожелая добре дошли. Ако няма други коментари, можем да приемем протокола от заседанието от 20 ноември. Няма възражение, значи протоколите се приемат без изменения. Преминаваме към точка 4. Размяна на мнение с Мортен Керум, директора на Агенцията за основни човешки права. Както знаете, Тази агенция има много компетенции. Тя работи по правата на хората с увреждания от една страна. Работи по въпросите на правата на ромите, на децата и така нататък. Радваме се, че сте тук, господин Кером. Много се радваме, че ще ни дадете ценна информация. Проявяваме интерес, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, за мен е удоволствие да присъствам тук днес на тази размяна на мнение. Мисля, че е забележителен факт, че днес сме тук, защото днес отбелязваме петата годишнина от приемането на хартата за основните права. На този ден преди 5 години тя стана задължителна за целия Европейски съюз. Още от самото начало тази харта представлява кръгален камък в развитието на човешките права в Европа. Благодаря за това, че ме поканихте точно днес. Нека да не забравяме, че Хартата за основните права говори за социални и за економически права, а те са приоритет за вашата комисия. Какво се случи през последните пет години? Ако погледнем какво се случи, можем много да се гордеем в Европейския съюз, защото създадохме една много по-богата рамка за основните права, много по-стабилна рамка, чиято цел е да защитава всички видове основни права на европейските граждани. Няма да изброявам всички тях. Ще кажа няколко думи за законите и политиките например, в областта на равенството, защитата на жертвите, много важна крачка напред, подобряването на достъпа до правосъдие и така нататък. С встъпването в длъжност на новата комисия имаме и заместник-председател на комисията, който ще надзирава човешките права и тяхната защита. Нещата много се промениха, разполагаме с стабилна рамка в областта на основните права. Естествено, няма как да смятаме, че сме постигнали всичко. Изправени сме пред сериозни предизвикателства, проблеми, особено когато става дума за економическата криза. Видяхме, че някои от политиките, които следваме изконно, претърпяха промени поради економическата криза, като достъпа до образование, до правосъдие, до работно място, правото на работа, както и е, свободата, правото да не бъдеш дискриминиран. Няма как да не цитирам негово светейшество папата. Той дойде при вас в парламента съвсем е, наскоро. Цитирам. За какво достоинство можем да говорим о хората, ако ги подлагат на различна дискриминация? За какво достоинство можем да говорим, когато човек няма достатъчно храна, бори се да оцеле и още по-лошо, когато няма работа, която сама по себе си дава достоинство? Ето защо ние трябва да вземем предвид казаното от папата, тъй като то отива в сърцевината на борбата за основни човешки права. Нека да кажа сега няколко думи за това какво прави агенцията. Ще спомена три конкретни групи в неизгодно положение. Хората с увреждания, ромите и децата. Ако погледнем хората с увреждания, вероятно знаете, че голям брой, голям процент от тези хора не работят. Малко над 50% от всички хора с увреждания в Европейския съюз са заети и ако сравним с цялото население на съюза, 70% от хората без увреждания работят, така че има голяма разлика между хората с увреждания и хората без увреждания в това отношение. Същото въжи и за образованието. Хора, които са с увреждане много често не завършват своето образование. Това от своя страна води до бедност, до социална изолация и общо взето се тръгва надолу по наклонената плоскост. Ето защо Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания е толкова важна. Това е опит от страна на международната общност да промени това състояние на нещата, което не е уникално за Европа. В Европа обаче има нещо почти уникално. За първи път Европейския съюз ратифицира международна конвенция – Какви са последиците от всичко това за европейското законодателство? На първо място, европейските институции ще трябва да спазват тази конвенция. Сега работим по този въпрос. Направихме първи одит на многообразието с цел да видим как може да се променят нещата. Освен това, Съюза има споделени правомощия с държавите членки в това отношение. Европейския съюз има основни правомощия, когато става дума за борбата с дискриминацията и заетостта, както и по отношение на финансирането за развитие. Това са две ключови области. Новите правила за структурните фондове на ЕС са изключително важни. Те гарантират, че ще има допитване до хората с увреждане и техните нужди ще се взимат предвид, когато се създават нови проекти. Това е важна първа крачка. Много е важно, съответно, да се спазва правната рамка, която задава конвенцията. На следващо място, очакваме с нетърпение да се появи категорична, стабилна рамка за наблюдение, в която участват много заинтересовани страни, когато става дума за хората с увреждания. С други думи, да се види какви са основните проблеми на тези хора и да се види къде имаме споделени правомощия. Нашата агенция работи по въпросите на уврежданията от дълго време, особено когато става дума за така наречения независим живот. То е приоритет за нас и естествено ще ви дадем допълнителна информация, когато постигнем напредък в това отношение. По отношение на втората група, на която исках да наблегна, ромите. Тук нашата агенция предприе най-мащабните изследвания, правени някога в Европа или в целия свят. Опитахме се да направим интервюта с 80 000 роми, Запитахме ги за това дали ги дискриминират, какво е тяхното социално-економическо и положение, но освен това допитахме се и до около 20 000 от съседите на ромите, за да попитаме, за да разберем какви са основните проблеми на бедността в тези райони и какви са основните въпроси, свързани с ромите. И накрая направихме интервюта с 3000 общини, за да видим какво смятат те по този въпрос. Може да видите всички данни на нашата веб страница. Не е приятно това, което ще прочетете. Нека да кажа няколко думи все пак. Неграмотността. 15% от мъжете роми и около една четвърт от жените роми не могат нито да четат, нито да пишат. И когато сравним тези цифри с съседите не с цялостното население. Около 1% от цялостното население не може да чете и да пише. Така че има голяма разлика. Освен това, ромите много често напускат училище преждевременно, много повече отколкото техните съседи. Това оказва въздействие върху тяхната безработица, едва ли ще се очудите, че това е така. Три пъти повече роми са безработни, отколкото техните съседи. Така че тук имаме сериозно предизвикателство. Ето защо е изключително важно да продължим да работим за това, че държавите членки ще продължат да изпълняват своите стратегии за интеграция на ромите. Тези стратегии са важен двигател за промени има нужда от а, такава промяна в тези държави членки, където има значими ромски общности. Нашата агенция ще продължи да разглежда въпросите на ромите. Освен това, ще бъдем домакини на една работна група, в която ще участват различни държави членки. Целта на това занятие ще бъде да видим какво се случва с интеграцията на ромите. С други думи, ще придадем плътност на националните инициативи в това отношение. Недостатъчните ресурси в тази област трябва да се използват много по-добре. И накрая, по отношение на правата на децата, вече говорих за децата роми и за тяхното образование. Ако погледнете цялостното население, ще видите, че децата пострадаха много от економическата криза. 30% от децата са изправени пред риск от бедност или социална изолация. Изключително голяма цифра и в Европа трябва да сме изключително предпазливи, защото иначе можем да загубим едно цяло поколение. Ето защо нашата агенция работи и по този въпрос. В момента разглеждаме въпроса за насилието и враждебността спрямо децата с увреждания, както и системите за защита на децата като цяло. Как се защитават децата, достъпа до правосъдие, какво прави правосъдието, за да защити децата. Това са част от основните въпроси, по които работим. Надявам се, че ви създадох някаква представа за това с какво се занимаваме в момента. И в заключение искам да кажа няколко думи за нашата програма през следващата година. Първият доклад, който ще публикуваме, е тясно свързан с вашата работа. Той е посветен на изключителната експлоатация в Европа или онова, което наричаме съвременно робство. Всъщност, робството е нещо характерно за всички епохи, няма нищо съвременно в него. Сега обаче се опитваме да разгледаме този въпрос и от социална гледна точка, и от юридическа гледна точка. Правим интервюта с различни трудови инспектори. Опитваме се да видим къде са пропуските в Европа в днешния ден. Още един доклад, който ще се появи рано или в началото на 2016 година то е посветен на първото изследване, което направихме на етническите младсинства. 25 000 такива сме интервюирали. Това е първото проучване, което повтаряме, между другото. По този начин ще видим какви са тенденциите. Има ли някаква промяна, има ли изоставане, каква е цялостната картина. Това е едно много интересно ново измерение на нашата работа. Благодарение на това проучване ще успеем да видим дали изпълняваме целите до 2020 година във връзка с етническите младсинства. Тези цели бяха определени при няколко години. Дали се движим в правилна посока? Естествено, веднага ще ви дадем информация, след като е, разберем какви са резултатите от това поручване. В заключение, трябва да кажа, че полагаме усилия да разрушим бариерите пред едно общество на, на интеграцията, в частност барерите пред образованието, пред достъпа до трудовия пазар. Тук имаме една молба към вас. Моля да ни помогнете, както сте правили и до сега, за да постигнем напредък по така наречената хоризонтална директива на ЕСА за Дискриминираните тази директива ще е изключително важна и е много важно тя да бъде приета. И много се радвам, че тя е приоритет за Европейската комисия. Пет години изминаха от приемането на хартата и, както казах, в началото на своето слово ние обръщаме повече внимание на економическите и социалните политики и тяхното въздействие върху основните права. Бих искал ако може за в бъдеще основните права да вземат централна част в процеса на създаване на економически и социални политики в Съюза. Това не е кой знае колко сложно, може да се направи и мисля, че ще има сериозно въздействие. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Сега ще започнем с дискусия. Ще ще дам думата първо на госпожа Деанжие от НП. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин председател, за това, което ни представихте толкова подробно по една тема, която определено на която определено държим всеки един от нас, както и заедно тук в Комисията по заетост и социални въпроси. Ще се върна на една от точките от вашето заключение. Наистина напреднали сме, но Действително, малко сме изминали от пътя в последните пет години, но когато се обърна и погледна реалността за спазването на основните човешки права, особено тези на малцинствата, си задавам въпроса дали всъщност не предстои голямото първо усилие в администрацията, за да се мобилизират именно ресурсите на администрацията в тази област. Вие ни казвате, че конвенциите те първа а, трябва да се настоява за тяхното спазване и първата крачка в това отношение е именно от, една страна, от страна на нашата администрация, на нашите държави членки. Имате ли по по-точна, по-подробна представа в това отношение, може би за напредъка, ако трябва да бъдем оптимисти, или за дългия път, който предстои напред, ако не сме чак такива оптимисти или по-скоро реалисти, и какъв път предвиждате вие, какви стъпки, за да могат да напреднат и администрациите в това отношение. На второ място, вие говорихте за децата, за риска от бедност. Наистина, училището е едно от най-важните места, среда за интеграция на тези млади хора. Имате ли представа, визия за това, което се случва в различните държави членки и по-конкретно представа за добрите практики? По-конкретно, степента на използване на образованието от разстояние за включване на емигрантите и интегриране на населението на емигрантите. И един трети въпрос от моя страна в тази област на реализма, представата и къде се намираме ние по отношение на истинските ни слаби точки. Кои са слабите ни места? Благодаря. Благодаря, господин Оле Кристенсен от Социалистите и Демократите. Благодаря. Благодаря за презентацията на Мортен Керо. Подкрепям вашите приоритети. Естествено, трябва да се направи много повече, за да се защитят ромите, хората с увреждания и децата. Ако погледнем обаче хората които са емигранти в Европа. Или хората, които се придвижват. А те са много. Важно е да говорим за свобода на предвижването. И много често в Европа тези хора, които се предвижват, не получават необходимото отношение. По отношение на правилата в Европейския съюз. Ако отиваш да работиш е, някъде в друга страна, казва се, има такива и такива правила. Много често обаче правилата не се спазват и хората се дискриминират. И когато става въпрос за заплати и за условия на труд. Вие имате ли информация за това какво е положението в Европа точно в тази връзка? Благодаря. Юта Штайнрук, СНД Груп. Благодаря ви, Юта Штайнрук от е, групата на социалисти и демократи. Да, благодаря ви много за вашето въведение в темата. Е, предполагам, че Агенцията за основните права е, има много работа през декември е, е, ние е, ще е, отбележим и Международния ден на е, хората с увреждания, които, е, за съжаление, все още е, не разполагат с пълен достъп и до пазара на труда, и до образование. Имате ли е, някакви наблюдения, правили ли сте изследвания е, по отношение на ситуацията в е, Европейския съюз и изобщо в Европа? Е, да, Моят колега Оле Кристенсен се спря на положението на работниците в връзка с взаимоотношенията им с работодателите. И също времено в момента, именно в условията на финансова и економическа криза, ние наблюдаваме случаи, при които хората хем работят, хем се нуждаят от социално подпомагане или е, в хора, които се намират в безисходица, се съгласяват просто да е, поемат е, и е, някакви работни ангажименти, е, когато ги потърсят е, само е, за е, определен кратък период от време. Имате ли представа какви са нарушенията по отношение на трудовото законодателство в това отношение? Благодаря. Риня Роня Кари. Благодаря и аз искам да благодаря за тази толкова интересна презентация. Казахте ни какво прави агенцията. Естествено, за нас е важно да разберем какво правите. Искам да изпреваря малко нещата. Модерното робство съвременното робство. Има данни на МОД, които показват, че някъде около 880 хиляди души в Европейския съюз работят при такива условия и това е абсурдна цифра. Искам да попитам какво се прави в това отношение. Държавите членки имат ли необходимите ресурси и инструменти да направят нещо по този въпрос, да се справят ефикасно с него. Освен това, какво можем да направим за бъдеще, за да спрем този въпрос. Освен това, кажете ни какво е развитието по този въпрос, защото струва ми се, че нещо е направено, но не кой знае какво. Thank you. Then it's Mr. Благодаря. Давам думата на господин Силикю. Е, съжалявам, ако не произнасям добре името. Благодаря ви, госпожо председател. Вие се справо се спряхте на проблеми и трудности, които срещате във вашата работа. Очертахте добре е, всички тези проблеми, но е, би трябвало да поговорим повече за причините в резултат на е, неолибералната политика, в резултат на кризата в Европа, включително и поради изискванията, които постави тройката Именно тези групи, които вие посочихте, деца, хора с обреждания, етнически младсинства, са най-пострадавши в момента. Би трябвало да имаме предвид неравновесието, небалансираността по отношение на достъпа до лекарствени средства, до здравеопазване, до образование, не само до работа за отделните социални групи. Освен това, по отношение на е, труда, е, нещата се променят. Когато говорим за е, заетост, ние трябва да имаме предвид най-вече колко тревожни са последствията на финансовата и економическата криза върху младите хора. Има данни които а, а, вие събирате в резултат на вашите изследвания. Какви са конкретните предложения, които можете да направите? най-вече е, в контекста на последствията от тази безжалостна, безмилостна политика на администрацията. Госпожа Лапес Пернейро от групата на Обединената левица. Да, благодаря ви. Благодаря много за въведението, което направихте, господин Керум, и за всичко това, което казахте във връзка с бедността. Политиката на рестрикции на економии доведе в Испания до много висок процент на бедност сред децата. А Испания е втората по големина страна в Европейския съюз. Има специфични проблеми, които са свързани и с здравеопазването бяха съкратени и е, помощите за здравеопазване, които се предоставяха до сега на е, иммигранти. Няма хомогенност в това отношение е, в политиката на отделните държави членки. Какво смятате, че би трябвало да се направи по отношение на е, съкръщенията, на е, някои злоупотреби и отклонения от законовите разпоредби, най-вече по отношение на жените? Е, и на хората с увреждания. Както вие сам отбелязахте, процентите на работещите е, в групата на е, хората без увреждания и групата на хората с увреждания са доста различни. Какво би трябвало да имаме предвид? Естествено, е, ние знаем много добре, че не сме постигнали целите, заложени в Европа 2020 по отношение на бедността и преодоляването й, но бихме искали е, да е, очертаем много по-добре последствията от е, политиката на економии. Благодаря, господин Хач. Казахте, че Проблемите на а, заетостта са и на недекларираната заетост са свързани и с а, миграцията. Проблемите на мигрантите трябва да се разглеждат отделно от проблемите на недекларирания труд. Всички онези, които извършват недеклариран труд, естествено е, не е, заплащат е, данъци, нито социално-осигурителни вноски. По отношение на ромите, вече сте направили определени проучвания и изследвания. Бих искала да науча нещо по-точно за положението Именно по отношение на тази група от населението. Може би хората просто не са добре информирани и затова понякога не спазват съвсем точно законовите изисквания. Благодаря ви. Много важни са анализите които, и изследванията, които провеждате. За мен като социолог е, естествено е много важно да имаме предвид и класическите, е, така да се каже, проявления на е, нарушаване на правата на човека, особено когато става дума за хора в неравностойно положение, хора с увреждания, деца и така нататък. В една държава като Германия, като че ли по един много така прикрит, субтилен начин, градовете, общините се опитват да се отърват от мигранти, роми. Това е една определена форма на дискриминация. Моето впечатление след е, това, което чух е, в началото от вас, е, че става дума по-скоро за проблеми в определени части е, на Европа, т.е. в по-бедните региони на Европа Колегите също е, говориха за е, тоталния срив на социално-осигурителните е, системи, за това, че има е, е, страни, в които раково болни хора е, се налага да чакат е, дълго, за да получат адекватна терапия, адекватно лечение. И е, е, немалко, включително и е, търговци, и бизнесмени се обръщат понякога към мен, когато се опитват в чужбина, в друга държава, член на Европейския съюз, е, да заработят. Е, е, да учредят малко а, е, или средно предприятие, те се чувстват дискриминирани. Много често става дума именно за нарушения на законовите разпоредби до Верието на хората по този начин е, е, просто отслабва. Отслабва тяхното доверие в демократичните институции. Е, нерядко забелязваме дискриминационни прояви спрямо хора от Румъния или от България. Тъй като става дума за основни права, за права на човека, Европейския парламент не може да замълчи. Става дума за ценностите на Обединена Европа. Проблемите, за които вие говорите, са действително много големи и трябва да подчертаваме тяхното значение и необходимостта от борба срещу тях, но и другите също. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за всички интересни елементи и на нашия гост, които ни представи, които ни представят колко много работа предстои пред нас. Искам да се включа по един конкретен въпрос във връзка с хората с увреждания. Във Франция, както и в другите държави, както е, вероятно предполагам, има задължение за предоставяне на заетост на хора с увреждания. Но трябва да си дадем сметка, че често фирмите, предприятията, вместо да наемат такива а, хора с увреждания, предпочитат да платят глоби и така нататък, отколкото да организират всичко необходимо, което е нужно за достъп, за ергономия на работното място. Ставам си въпроса какво е а, положението в другите държави. Например, във Франция имаме един текст, който би следвал да се прилага за достъпността на публичните места. Той съществува, но той не се прилага на практика като разпоредба. Благодаря за евентуалното пояснение, което може да дадете в това отношение. И последния а, въпрос от господин Мартан. Благодаря, благодаря господин директор за всичко това, което засегнахте във вашето представене. Наистина, ромите, хората с увреждания, децата и също така засегнахте въпроса и за съвременното робство в Европа. Това са въпроси, проблеми на всички държави и са много важни за всички граждани, както за децата, така и за възрастните, така и за хората с увреждания. И ние винаги ще бъдем близо до вас, за да помогнем. Трябва наистина да направим нужните усилия да интегрираме ромите. Защо? Аз бих задал а, въпроса обаче дали самите роми искат да се а, интегрират. Това е на първо място като проблем и на второ място бих а, м, дори употребил а, понятието асимилация. Дали можем да помогнем в това а, отношение. На второ място, децата. Как може Европа да въздейства на родителите? Не е ли това все пак преди всичко роля на родителите? Те да се занимават с възпитанието, отглеждането на своите деца. И ми се струва, че на първо място трябва да а, а, решим въпроса с родителите, които изоставят своите деца. И след това а, все пак има отношение училището, образованието и така нататък. След това съвременното робство в Европа. Вие повдигнахте този проблем, този неоколониализъм, а, но бих задал въпроса, не е ли Европа тази, която огради Шенген като място за свободно движение – не е ли Европа тази, която а, прие директивата за а, работниците и за изпращането а, на работници на други места и така направи необходимото, за да се създадат а, престъпниците, нарушителите, които създават а, условия за каналджийство, за а, това хората да рискувайки живота си и губики живота си. И съответно Европа е тази, която има законодателството, е създала законодателство, което прави възможен а, този модерен вид робство. Друго едно понятие има. Положителната дискриминация от около 20 на години се развива в последните, в последните 20 години в държавите членки. Не знам дали във вашия анализ тази положителна дискриминация не се трансформира полека-лека в една преференция за различните и след това става по-лесно за иммигрантите, които идват. Мисля, че трябва да внимаваме, защото в един момент, господин директор, и с цялото ми уважение към работата, която вие извършвате, да не стане така, че тези основни права, за които говорим, да се превърнат в права на чужденците. Председателката и така 10 минути за вас да отговорите на всички тези въпроси. Сигурна съм, че ще се справите. Вие сте директор на агенция, така че а, може би не е нужно да отговаряте на абсолютно всички въпроси, които ние можем да зададем и които трябва, на които трябва да отговорим. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за богатия диапазон и дълбочината на въпросите, които ми зададохте. Няма как да ги уважа достатъчно в рамките на 10 минути, но нека се опитам. И ще ги групирам в известна степен. Първия въпрос от госпожа Шантие беше за малцинствата в Европа и какво се случва на местно и на национално равнище в администрациите. Така разбрах аз вашия въпрос. Струми се, че това е много ключов въпрос, когато разгледаме а, наистина а, различните предизвикателства преди дискриминацията, било то за а, ромското население или хората с увреждане и така нататък, виждаме, че нарушенията се случват заради липсата на капацитет в системата да се справи с тези въпроси. Дали, дали това е на чисто местно, общинско ниво или на национално равнище или на европейско. Просто липсва ни в голяма дълбочина подхода необходим за справянето с тези въпроси. Наистина, бихме постигнали огромен напредък, ако имаше повече сътрудничество, както на хоризонтално равнище между действащите лица на място и не по-малко на вертикално ниво между различните нива. Работим с 21 общини по въпросите е, за ромското население и е, извличаме полуките от това да се свържат различните институции и свързването на самите институции с е, ромското население, с цялата част от населението. И също така работим и, разбира се, с, по темите свързани с хората с увреждания и други групи в неравностойно положение. Това са част от въпро... въпросите, които стоят пред нас. Много важни стъпки се предприемат, например националните стратегии за ромите, показателите, които създадохме, за да видим дали всъщност постигаме целите на политиката, които си поставихме и именно по този начин, с тази отчетност, накрая можем да очертаем слабостите в системата. Така че има доста синхронизиране, което се осъществява в различните области, което ще, ще заздрави наистина необходимия капацитет, от който имаме нужда в това отношение. Образованието въпрос, повдигнат от няколко от вас. Би казал, че най-общо агенцията не работи по темата за образованието като цяло, както и по някои от другите въпроси, които вие засегнахте, здравопазване и така нататък. Чисто и просто, защото ние трябва да останем в, на нивото на европейските правомощия. И много от темите тук са свързани с именно промощите на ниво държави членки. Ето защо, когато ние говорим за тези въпроси, то е най-вече във връзка с младсинствата, във връзка с перспективите по отношение на дискриминацията, както и някои от аспектите, свързани с правата на детето. Като цяло, агенцията няма общ поглед по отношение на образованието, ние разглеждаме връзката му с етническите малцинства. Предстои а, такова изследване, а, което ще обхване всички тези а, теми, ромското население, хората с уврежданията, хората от ЛГБТ общността, как и какво е тяхното участие и отношение в рамките на образователната система. Това е наистина много важен въпрос за, човешките, за основните човешки права в Европа. И хората имат право да запитат, ами какво остава за мен като мнозинство? Това е нещо, което също ние в агенцията признаваме и по което работим. И а, предстои обсъждане в нашия управителен съвет а, с идеята за едно изследване за общото население, не мълцинствата. И така, след това свободата за движение и някои от въпросите, свързани с нея. Имаме много цифри, статистика за това, което наричаме социален дъмпинг. Ние подходихме от друга страна. Много от въпросите на трудовия пазар са извън а, нашия дневен ред, а, свързан с основните човешки права, там, където става въпрос за основни човешки права, е областта на крайното, крайната експлоатация. Затова ние предложихме да погледнем от тази гледна точка, но съм сигурен, че много от констатациите ще бъдат полезни и за темите работата свързана с социалния дъмпинг. Един елемент искам да почертая, който изпъква все още не е завършен доклада, ще бъде това през следващата година, но става въпрос за отслабването на ролята на инспекторите на трудовия пазар. Какво търсят те? Какво, какво трябва да направят, за да извършат своята работа добре? И трябва да кажа, че ние доста се озадачихме от това, което констатирахме отново по отношение на темата на крайната експлоатация, но съм убеден, че това са данни, които могат да се използват и в други съпътстващи теми. Отново по образованието, мисля, че се спрях на основни въпрос там, че ние нямаме кой знае какво като роля в това отношение. След това данните на МОД за тези 840 000 души, които работят в условия близки до робство. Наистина това са правонарушения. 840 хиляди, вероятно е реалистично. Аз бих казал 3-4 хиляди не, е, не се да намалявам цифрите, но просто да не ги надуваме излишно. Така ли, че това са много значителни е, много значителен брой хора, които работят в условия близки до робството в Европа. През 2009 започнахме е, дейности заедно с Европол и много бяхме е, разочаровани от това колко малко се прави това национално равнище. Е, нито правоохранителните органи, нито инспекторите по е, трудовия пазар не предприемаха кой знае какво. Наистина, дейностите се увеличиха, но има още много какво да се направи. Има разлика в политическите системи в Европа. Това обаче е един, едно явление, което се констатира, но все още предстои много, за да се предприеме необходимото все още нямаме кой знае колко подробни статистически данни в това отношение. По въпроса на градския колега за някои от мерките за затягане на бюджетите и а, кризата. Това не е нещо, което аз а, по принцип бих а, коментирал, но в последния си доклад и ние отбелязахме, както казах и в а, заключителните си бележки днес, а, економистите, които работят по тези въпроси, въпроси трябва да бъдат винаги а, с а, някой адвокат в областта на човешките права до рамото си. А, работата на тройката, както и други области, места, в които се обсъждат економическите политики, са важни. Ние не сме економисти, не е това нашата задача, но гледайки на тези въпроси, бихме казали, че някои от негативните ефекти могат лесно да бъдат избегнати, ако има синхронизация с а, а, и мислене в посока на основните човешки права. Така че има какво да се направи. на въпроса на а, испанската колега. Не, явно тук в парламента винаги трябва да си нося очилата, защото не мога много бързо да се ориентирам кой къде а, стои, къде са местата, но наистина а, радваме се за на това, което получихме като признание в Испания за работата ни срещу насилието срещу жени. Има и други области, в които трябва да работим. Не работим директно с правата, с равнопоставеността равнопоставеността между половете. Там има друга агенция, тя е в Вилнюс, но определено това е един аспект от нашата дейност, която, по която работим. един доклад за жените от ромското население публикувахме. Нещо друго, което искам да отбележа тук е, че има и насилие срещу хората с увреждания и това е тема, която ние ще повдигнем в бъдеще във връзка с по-общата тема за децата. Мисля, че вече споменах а, накратко а, нещо по въпроса за крайната експлоатация. Ако разгледаме случаите, в които работодателите не спазват правилата, именно това е работата, върху която се концентрираме в областта на крайната експлоатация. Господин Къснополски по въпроса за ромското население. Вие също а, споменахте достъпа до здравна грижа. А, това наистина е една, един аспект от работата с младсинствата, но наистина на европейско равнище има силен мандат и там има голяма уязвимост. А, тук има европейски мандат, но има и много сериозна загриженост на национално равнище и се надявам а, общото изследване да ни а, достави необходимата информация. Уврежданията и корпоративния сектор във Франция. Това беше въпрос зададен от колегата. Не съм сигурен, че разполагаме с кой знае какви статистики и данни в агенцията за другите държави, но знам, че комисията е все по-загрижена за корпоративната социална отговорност и за това как се справят фирмите, предприятията с въпроса за хората с увреждания и колко е важно това да е въпрос да а, заеме необходимото място в техния дневен ред. А, виждаме наистина как се развият нещата в последните 10-15-20 години и мисля, че е назрял момента за действия. И вие самите знаете за това и следите тези тези, това развитие. Има примери за това как не би следвало да работят нещата. Хубаво е да има диалог с корпоративния сектор. И накрая господин Мартен за готовността на ромите да се интегрират, асимилират и така нататък. Мисля, че на първо място хората от ромското население, с които аз се срещам, миналата седмица бях в една от държавите членки, Срещнах се с много от ромското и другото население в един град. Всъщност основното послание е искаме да излезнем от а, бедността. Искаме да сме част от а, обществото. Дали ще говорим за кохезия, включване, асимилация и така нататък. А, по-скоро въпросът е как искате да се включите, какъв а, род дейности са нужни за това. Аз също съм а, посещавал села и области, райони, където има много ромско население и да завърша с нещо положително. Виждаме там, че се увеличава образованието. А, съвсем наскоро публикувахме доклад за образованието на ромите и виждаме, че тези, които са на 20 години днес, са много по-добре образовани, не много добре образовани, много по-добре образовани от своите родители. И това е едно развитие в правилната посока, което се потвърждава не само от статистиката и от данните, но също така и от посещенията ни в тези общности. И така искам още веднъж да ви благодаря. Благодаря много, господин Керам, за всички предоставени отговори. Вие наистина се опитахте да отговорите на всички зададени въпроси, така че ви благодаря още веднъж. Преминаваме към точка 5 в нашия дневен ред. И това е нещо свързано с вече обсъденото. Създаване на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на декларирания труд. И давам веднага думата на нашия докладчик, господин Пирински от Социалистите и Демократите. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, колеги, госпожи и господа, справянето с недекларирания труд се обсъжда вече няколко години. Всички институции на Съюза се занимават с този въпрос. В самото начало бих казал, че е време да се предприемат действия с цел променя, промяна на положението, тъй като проблема не се решава, той става все по-сериозен и сложен. Както и вие току-що споменахте, изминалата дискусия показа, че този проблем оказва въздействие и върху основните човешки права, такива каквито те са очертани в договорите и в хартата. Ето защо, според мен, е дошло времето целенасочено да започнем да решаваме този проблем във всичките му проявления, чрез конкретни действия. Както колегите знаят, комисията излезе с една инициатива за създаване на платформа за засилване на сътрудничеството с цел превенция и възпиране на декларирания труд. Този документ се появи през април тази година. Съвета стигна до споразумение в средата на октомври. Ето защо сега ние имаме задачата и предизвикателството да дадем своята позиция от името на парламента, за да можем да отидем към процедура на консултации и да се надяваме към окончателно решение във връзка с тази платформа. Още от самото начало бих искал да ви обърна внимание каква е целта, която според мен трябва да бъде и пътеводната светлина в цялото това начинание. А ние искаме да създадем резолюция, която да е от полза, от реална полза това е изменение 34 на страница 20 от доклада. Предлагам да приемете това изменение, а именно основната цел на тази платформа трябва да бъде да се постигне добавена стойност на равнището на Съюза, като с това да се допринесе към усилията на държавите членки и на институциите на Съюза, за да бъдат предприяти успешно мерки за противодействие на комплексните проблеми, свързани с недекларирания труд. Мисля, че обърнахте внимание, когато беше казано, че ефикасността на трудовите инспекции намалява в рамките на последните 5 години, откакто е, агенцията работи в това отношение. И всъщност ефикасността на трудовите инспекции в миналото беше висока. Те бяха споменавани като един добре функциониращ орган е, с цел държавите членки да спазват по-добре европейското законодателство в областта на недекларирания труд. Колеги, обърнете внимание на още нещо. Тук има едно допълнително измерение, което според мен е изключително необходимо, за да може платформата да стане по-ефикасна. А именно излизането на светло на работните места. С други думи, не само да се създадат пречки пред увеличаването на недекларирания труд, а освен това трябва да има и проактивен подход, който ще доведе до излизане на светло на сивата економика. И тук искам да подчертая нещо пределно ясно. В никакъв случай това излизане на светло не трябва да се разглежда като някакъв вид извинение или оправдание за различните видове заетост, които определяме като нестабилни. Имам предвид хората, които не работят при регламентирани условия на труд, не получават редовно заплащане и въобще имат несигурност на работното си място. Нищо от това, което казвам, не трябва да се тълкува в ущърп на борбата с този феномен. Възниква въпроса как ще функционира тази платформа. Какви дейности, какви задачи трябва да си постави самата платформа. До известна степен е, някои държави членки се притесняват. Те смятат, че ще трябва да участват в решения, които малко или много ще са задължителни – и общо взето ще бъдат заставени да предприемат действия, които не желаят да предприемат. И тук бих искал да се обърна с един апел към всички, които обсъждат този проблем. Разглеждате начинанието като част от едно общо усилие – на всички заинтересовани страни. Правителството от една страна, тъй като има неплащане на данъци, има нарушаване на трудовото законодателство и така нататък. Самите синдикати трябва да участват в предотвратяването на недекларирания труд и компаниите, които се интересуват от това да се предотврати нелоялната конкуренция. Ето защо тази платформа трябва да стане обща шапка за различните заинтересовани страни, за тези, които носят отговорност. Тук искам да спомена и економически и социалния комитет. Е, и самата платформа трябва да стане място за обмен на най-добри практики, за намиране на решения на различните аспекти на проблема – тъй като има стратегии, които са ефикасни и по отношение на недекларирания труд, и по отношение на излизането на светло. Има много примери в това отношение. Аз, когато работех по доклада, се натъкнах на много примери за добри практики, които трябва да бъдат сведени до знанието на всички институции. И тези примери могат да станат основа на ефикасна борба с проблема. Тази платформа естествено е свързана с много различни практически аспекти, как ще организира тя своята работа, пред кого ще се отчита, колко често ще заседава. Тук не искам да обръщам внимание на този въпрос. Единственото нещо, което искам да кажа е, че смятаме, че парламента и нашата комисия трябва да следят отблизо как работи платформата. И ние трябва да дадем своя принос за това платформата да придобие този вид, който аз очертах. И в заключение, и правя връзка отново с въпроса за основните човешки права, има едно изменение, това е изменение номер 3, което предлагаме и в него се казва, че платформата трябва да взима предвид хартата на основните права по-конкретно членове 5 15 и 31, както и съответните конвенции на МОД. Ето защо в тази връзка ви приканвам да разгледате и самия доклад. Благодаря. Благодаря, господин Пирински. Сега ще започнем с а, Романа Томч. Вие сте първа, заповядайте. Поштована госпожа председател. Благодаря, госпожа председател. Позволете ми да благодаря на господин Пирински за чудесната работа. Много са измененията, 71. А, това означава, че действително са положени е, много сериозни усилия за подобряване на е, предложението, представено от комисията. И предложението, представено от комисията, ни води към целта, която всички ние желаем да постигнем. Независимо от това, че мненията се разминават по някои аспекти и очевидно ще трябва да се търси компромис, ние сме си поставили една обща цел, а именно да намалим, да ликвидираме декларирания труд. Необходими са инструменти инструменти за да постигнем тази цел намаляване на недекларирания труд. Много важно е платформата да не се превърне в самоцел, а да придобие практически измерения – и да доведе до практически резултати. Ясно е, че измененията, които е подготвил господин Пирински, на някои места излизат от е, рамката, очертана от комисията. Освен това, е, се въвеждат и нови понятия, като е, озаконяване на недекларирания труд. Е, всичко това са е, така, съдържателни елементи, по които ще трябва да е, проведем сериозно обсъждане. Самият текст всъщност е относително кратък, но мисля, че ще са необходими по-задълбочени продължителни консултации и дискусии между нас. При всички положения смятам, че ще бъде възможно да постигнем компромис, е, така че е, да превърнем предложението в реалност. Най-лошото би било да е, се споразумеем за текста, а той да остане само на хартия. Надявам се, че ще работим добре. Господин Шамбо от групата на либерали и демократи. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря от името на нашия докладчик в Сянка. Е, колегата не е в състояние да присъства на заседанието, но е, е, имам разрешение да представя нейните виждания. Тя смята, че платформата предлага добавена стойност, е, особено в е, контекста на е, финансови и економически економии. За държавите членки това е изключително важно. Това е общото становище на нашата либерална група. Смятаме обаче, че е, необходимо да е, приемам един е, общ подход по отношение на въпросите свързани с данъчното облагане, както и по отношение на намаляването на административното, на бюрократичното бреме. Въпросът е дали е, съставът на платформата трябва да се ограничи единствено до държавите членки? Не. Е, трябва ли да разширим е, обхвата и като включим и други организации? Да, Естествено, че така, фиктивна заетост има и сред самонаетите. Това разширява обхвата е, но също време е, нещата са тясно свързани с най-две най-декларирания труд и е, би трябвало да включим и това явление. Съгласни сме. Докладчикът Сенка от страна на групата АОД смята, че трябва да има съвсем ясни насоки, за работата на националните е, инспекции на труда, е, които ще им помогнат е, да работят по-целенасочено. И освен това, ние смятаме, че принципа на субсидиарност не е нарушен. Е, това са в общи линии основните моменти. В становището на нашия докладчик в Снянка е, доволни сме от работата, която е извършил докладчика, но също времено трябва да следим за това е, държавите членки, а също и предприятията е, да не бъдат натоварени с допълнителни административни тежести. Госпожа Макентайни има думата. Благодаря. Госпожо председател, нека да благодаря първо на господин Пирински като докладчик за работата, която е извършил и за текста, който е подготвил. Ние е, наистина е, приветстваме идеята за създаване на платформа, за обмен на най-добри практики, на информация, както и е, е, за е, установяването на определени стандарти в връзка с е, усилията да преодолеем недекларирания труд е, подчертаваме значението на обмена на добри практики и е, информация. Е, изключително важно е при всички положения е, е, да се подчертае както неблагоприятното ните последствия върху конкуренцията, лоялната конкуренция, е, данъчната политика, е, избягването на данъци и така нататък. Но същевременно последствия е, има и за самите работещи. Ние все още не сме приключили изцяло с работата по това до, до с 1,7% според данните в моята държава, Обединеното кралство е, е процента на е, недеклариран труд. В други държави членки този процент е много по-висок. Във всеки случай има е, доста значителни различия в засегнатостта на държавите членки от това явление. Би трябвало да потърсим общия път, за да се справим с това явление и ако обаче решим да действаме по пътя на задължителното участие на държавите членки и да изготвим един списък с който а, да включва едни задължителни мерки и а, а, инструменти, които да въжат на всяка цена за всяка държава член, може би няма да отговорим на спецификата е, още повече, че е, това няма да бъде изчерпателен списък. Е, просто не е възможно да отговорим на изискванията и на спецификата на всяка държава член. И при всички положения списъкът няма да бъде удовлетворителен за всяка държава член. Така че е хубаво да има един доброволен характер в участието. Много добре е как да потърсим и точните дефиниции на е, е, понятия, които а, е, понякога ние зна, а, употребяваме, знаем какво а, не се включва в тях, но не знаем какво точно се включва в тях. Имам предвид озаконяването. Страхувам се, че тук ще имаме големи проблеми, естествено, с дефинирането на това понятие. Включването на социалните партньори е нещо много точно и коректно, особено на европейско равнище. Но аз се тревожа във връзка с вътрешните консултации, които ще се провеждат на национално равнище, преди те, техните представители да се отправят за съответното заседание на управителните органи на платформата. Е, би трябвало, освен това, да бъдем много е, внимателни във връзка с е, предлаганите изменения относно обмена на данни. Става дума най-вече за данни по отношение на данъчните системи, на социално-осигурителните системи. Тук става дума вече за нещо много специфично и деликатно и би трябвало много добре да премислим какво точно ще е, включим в текста. Във всеки случай аз очаквам с нетърпение и с интерес и, и с удоволствие бих казала консултациите с вас и много се надявам, че ще постигнем добри резултати. Благодаря ви. Давам думата сега на Костадинка Кунева, която ще говори от името на Обединената левица. Благодаря ви. Е, нека първо да благодаря е, много сърдечно на господин Пирински за този отличен доклад, е, изключително важен доклад. Ние, както предлага и докладчикът, е хубаво да направим една крачка по-напред, не само за да се ограничаваме единствено върху проблемите които са с социален характер, а по-скоро да помислим и за озаконяването на недекларирания труд, така че работните места да станат деклариран труд. Хубаво би било да реализираме тази платформа в един по-широк обхват. Ако действително успеем да го направим, тогава вече няма да оставим, така да се каже, буферни зони, на които, в които да се настани социалния дъмпинг. Необходима е една засилена координация между държавите членки. Националните мерки винаги е, се е, договарят с е, съответните компетентни органи на национално равнище. Когато говорим за виш представител, не е необходимо непременно да мислим, да кажем, за представител на правителството бихме могли е, да помислим и за альтернативни варианти. В зависимост от трудовото законодателство на държавите членки. Във всеки случай не би трябвало да позволяваме повече е, хората, които до този момент е, са извършвали и продължават да извършват недеклариран труд, да бъдат експлуатирани. Платформата трябва така да бъде организирана, че е, да обхванем е, отделните групи. Е, ще ни е необходим му да поработим върху дефиницията на недекларирания труд. От 1998 година датира дефиницията, с която работим в момента. Важно е приоритетите да бъдат степенувани и приоритет за нас е всъщност да намерим а, онази дефиниция, онова определение на понятието недеклариран труд, което да съответства на условията в момента. И немалко държави членки е, са приели вече определени мерки е, в това отношение, е, както спрямо работещите, така и спрямо работодателите. Но ето, че забелязваме, не само, че не забелязваме намаляване, но забелязваме увеличаване на недекларирания труд. И хората, които се наемат да извършват такъв труд, за съжаление, действително са сред най-зле експлуатираните и най-потърпевшите, защото не само, че е, биват ниско заплатени, но и нямат никаква социална е, сигурност, нямат достъп до здравеопазване, нямат в крайна сметка и никакви пенсионни права. Е, би трябвало да се направи нещо и в това отношение на национално равнище. Проблемът зависи в крайна сметка и от това, че на национално равнище няма добре функциониращи мрежи. Всъщност има държави и региони в Европа, в които само около 50% от работодателите е, работят на светло. Ужасяващо е това, тъй като се оказва, че около 50% всъщност от хората работят на тъмно в сенчестата економика. Е, изключително е важно е, естествено, и докладчиката и докладчиците в сянка да се постараят да намерят подходяща форма, за да отразят тези проблеми. Тъй като аз съм представител и на Комисията за жените, мисля, че е хубаво да се е, подчертаят и правата на жените. Те са едно от слабите звена именно в е, тази е, мрежа, в тази верига на експлуатирани е, по пътя на недекларирания труд. Благодаря ви. Райнке. Следвателен Райнк има думата. Благодаря много. Много важни въпроси вече бяха споменати в обсъждането. Искам и аз да благодаря за, на господин Пирински за това, че ние като докладчици в Сянка вече успяхме да се срещнем и да предложим своите идеи. Искам да добавя три елемента, в които смятам, че може би е добре да се пояснят в предложението или да се добави нещо. На първо място смятам, че ако имаме платформа и тя трябва да е изходна точка за координирани действия на европейско равнище, трябва да се включат всички експерти и заинтересовани страни, които се занимават с недекларирания труд, защото иначе има опасност да стане паралелна структура, която не е координирана с други комисии, комитети, които съществуват на европейско равнище, така че да се съберат всички експерти и всички важни страни. И също добавим на преду... в предложението това би било важно. А, на второ място и в обсъжданията, които проведохме и преди това, беше споменато, че не трябва да става въпрос само за платформа за говорене, да се обменят мнения и нищо не се случи, тази платформа трябва да има ясен мандат и ясни цели. И бих казала, че особено по отношение на това е нужно да се внесе едно пояснение за това какво представлява платформата как ще действа при инициирането, започването на важни действия на национално равнище, деца по европейско, как държавите членки трябва да работят заедно, така че да имаме нужното, нужния ангажимент, за да се променят нещата. Благодаря. Председателката дава думата на господин Свен Шулце. Да, благодаря ви. Започвам с думи на благодарност към докладчика господин Пирински. Много добър проекто доклад. Колегите, които говориха преди мен, вече казаха една голяма част от нещата, на които и аз щях да обърна внимание. Държавите членки трябва да работят по-ефикасно с е, за да преодолеят недекларирания труд. Става дума в крайна сметка и за нещо, е, което е свързано с е, нашите представи с справедливост. Има много хора, които рано сутрин стават, тръгват на работа и допринасят с труда си не само за собственото си благоденствие, но и или нали, печелят пари за себе си, но и за е, общите системи за социално осигуряване и за е, общите данъчни постъпления. Така че е, при всички положения трябва да помислим за дефинирането на не само на недекларирания труд или на труда на черно. Всяка държава член има някакво определение на това понятие. Същевременно, времено мисля, че в това отношение и държавите членки е, е, ще трябва да запазят е, известна част от компетенциите си, както това се подчертава и в доклада. Да, ФА и ФБ, това са частите и текстовете в текста на съвета, които заслужават повече внимание по отношение на 11 член, както и в предложението на комисията се споменава, трябва да а, помислим малко по-сериозно. Как точно ще се подават молбите, как точно ще решим изобщо а, въпроса с тази разпоредба. Аз мисля, че би трябвало по-трайно и а, да бъде. А, е, мобилизирането на съответните е, служители в агенцията хубаво би било е, не така, различни експерти на определени теми да работят само за платформата, но и да има един постоянен персонал. Господин Мартан има думата. Макар да не съм участвал в работата, бих искал да отправя благодарности на докладчика, на господин Пирински, за това, което предлага. Ясно е, че трябва да се предвиди начин да се възпре недекларирания труд, недекларираната работа. Но как се случва това? Благодарение на политиката на намаляване на бюджетите и на фискалните мерки, всъщност имаме от една страна работниците, от другата страна работодателите, които търсят нови начини да оцеляват. И така, благодарение на тази фискална бюджетна политика, всъщност има бюджети, които изчезват и това е в ущърп и на, дрова, на, на работниците и на работодателите. По 3 4 евро предпочитат, разбира се, хората да платят, отколкото да платят 20 евро. И този избор се прави както и в а, а, обществените работи, така и на други места. И така не се декларира известен труд. От друга страна имаме и тези, които а, извършват недеклариран труд. Или могат да използват а, наистина да се използват работници, които могат да не декларират своя труд, или пък а, да отворим хладилника и дадем това, което имаме на децата, за да може поне те да оцелеят. Така че това, което се въвежда като а, политика в фискално-бюджетно отношение, всъщност кара и работниците, и а, работодателите да прибягват до недеклариран труд. Така че вие може да си въвеждате каквито искате а, мерки, когато няма друг начин да оцелеят хората, да свържат двата края, няма какво, а, а, няма как да се направи каквото и да било друго. Благодаря. Има думата следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Нека се обърна към господин Пирински с едни искрени комплименти за неговия проекто доклад. Много добра основа за обсъждане, както казаха и колегите. Аз приемам голяма част от казаното от докладчика и неговия общ подход към темата. Наистина приемам а, и предложението да се уточни заглавието и в целия документ за регламентирането на заетостта. Трябва да се придържаме към този принцип за подобряване на живота и условията за живот на европейските граждани. Европа трябва да се концентрира върху създаването на заето, за да излезне от кризата. Тази платформа трябва да ни подпомогне в това отношение. Ето защо трябва да участваме в оформянето на тази платформа, за да бъде ефективна тя, да има своя европейска добавена стойност. Ето защо тя трябва да е ефективна и е упростена по едно и също време. Трябва да бъде оперативна, но и амбициозна, що се отнася до изличането на заключенията. Трябва да е прозрачна и включваща да взаимодейства с социалните партньори, институциите и агенциите и трябва да се състои от тях. Много е важно социалните партньори да стоят, да седят на тази маса. Също така смятам, че трябва да намерим място и, то и на мрежата за обществени услуги за заетост, за да може да се структурира както трябва на национално и европейско равнище платформата да обхваща абсолютно всички нужни действащи лица и заинтересовани страни. Участието трябва да е задължително в платформата. Това е единствения начин тя да постигне целта си, активно участие на всички държави членки. Това е изключително важно за постигането на общите цели. Що се отнася до намирането на добри решения за борбата с социалния дъмпинг и нелоялната конкуренция. Това са много важни а, а, теми за нас, а, консервативните колеги, а, особено от а, Великобритания, така че това би било много добра страна за, функциониране, за функционирането на платформата. Но както каза и колегата Пирински преди няколко минути в неговото уводно изказване, на първо и най-важно място целта е да се подпомогнат и а, работодателите в избягването на нелоялна конкуренция чрез недеклариран труд. Така че искам да направя заключение с това, че трябва да се включи платформата в европейския семестър и трябва да правим така, че тази платформа също така да списва доклад, който да се изпраща на комисията, съвета и парламента в нашата комисия по заетост, така че да се регистрира напредък в областта на борбата срещу недекларирания труд. Трябва да има показатели като част от европейския семестър и платформата може да изиграе изключително важна роля в това отношение. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. И сега думата има господин Ленарс. Благодаря, госпожо председател. Допада ми и предложението. Спомням си изследването преди 4 години, което даде основа за тази платформа, така че крайно време беше и в доклада на господин Пирински за долових фактически това разочарование, че все пак не се движа достатъчно бързо нещата и смятам и аз, че могат можем да бъдем още по-амбициозни. Една от целите е да се видят начини за подобряване на потока на информация. Ако това е нещо сериозно, с което искаме да се за ММ при недекларирания труд, не можем чисто и просто да разгледаме а, обстоятелствата. Трябва да ги да се заемем с тях, да запретнем ръкави. Така че тази платформа действително да предотврати, да възпре недекларирания труд и фалшивата заетост. Виждаме, че има някои слаби връзки по веригата на законодателството и могат да проистекат съответните предложения за тях, но смятам, че може това също и в текста тук да се отрази. Важно е тази платформа да се задейства колкото може по-скоро и да намерим начин да има по-добър обмен трудовите инспектори в държавите членки да имат достатъчно средства за да предприемат необходимите а, задачи и мерки, така че това е ролята и на държавите членки. Ето защо смятам, че а, трябва да има повече амбиция. Както каза и колегата, не може това да а, се остане а, на хартия. Трябва да сме сигурни, че ще се действа. Много а, инициативи са включени в края. Ако се опитаме да институционализираме тази платформа твърде много, може би всъщност ще я възпрем и а, няма да е толкова бързо да се задейства. Трябва да е гъвкав подхода, съвнително неформален, нещо, което ще създаде добавена стойност. Благодаря. Може би ще намерим време и за няколко бележки от страна на комисията. Госпожа Мюриел Куин е тук. Комисията беше спомената в последното изказване. Заповядайте. Мерси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин докладчика много за това, че се взел с това досие, с тази тема и с неговия подход, който е много подходящ, с неговата готовност за действие и подчертаване на необходимостта на европейско равнище по отношение на сътрудничеството, което ще създаде добавена стойност към това, което съществува до момента. Също така благодаря на докладчика и на всички докладчици в Сянка за това, че поканиха комисията и увериха комисията, че се отчитат необходимите елементи, че се обединяват всички дейности на комисията в това отношение на ниво държави членки, също добро участие. Три бележки от моя страна. На първо място по целите. Връщам се на централните цели на, на предложението на комисията, а именно да се засили сътрудничеството между държавите членки и заинтересованите страни, за да се спазват по-добре националните правила и правилата на ниво Европейския съюз за превенцията, както предотвратяването, така и възпирането на недекларирания труд. Също така да се дадат средства, възможности за технически капацитет на всички агенции в държавите членки, които работят а, срещу, а, работят в борбата срещу недекорения труд. И един от колегите тук предложи а, формулировката за регламентиране на недекорирания труд. Така че а, там, може би едната от целите на платформата би била да се съдейства за създаването на регламентиран труд. наистина това обсъждане е съвсем на място. В някои държави членки има интересен опит за регламентиране на недекларирания труд, един вид амнистия на, на вече извършен недеклариран труд. И а, действително това е нещо, което платформата може да вземе предвид и да го разгледа. Също така трябва да се вземат предвид специфичните нужди в някои държави членки, особено определени сектори, но трябва да се има предвид, че едно решение в един конкретен сектор не може да се приложи абсолютно навсякъде веднага. Ето защо има смисъл да се разгледа по-подробно този въпрос. На второ място видяхме, че господин докладчика подчертава а, силно ролята на трудовите инспекции. Това е много важен аспект, разбира се, в средствата, с които разполагат държавите членки за идентифицирането и възпирането на декориран труд, но искам да припомня, че целта на предложението на комисията беше да работят не само трудовите инспекции, знаете в някои държави членки те не са а, същите агенции, които работят и срещу недекларирания труд, но Бихме искали наистина много видове, различните видове институции, агенции да работят заедно. Тази идея за холистичен подход, за цялостно действие от страна на различните елементи на администрацията, от фискална гледна точка, правоохранителна гледна точка, здравеопазване и така нататък, да се обхванат – за да не оставаме с впечатлението, че единствено и само трудовите инспекции всъщност се занимават с свързаното с тази платформа. И на трето място въпроса за административното управление на платформата. Наистина има различни действащи лица, очертани в измененията на господин докладчика. Искам да припомня, че, както казаха и някои от вече изказалите се. Ние се занимаваме с добавената стойност, но също така ефективността на платформата, както и съответствието на общо равнище на тази платформа, действията в нея с всичко друго, което се а, извършва, така че а, всъщност а, трябва да видим дали в, а, срещу вследствие на тези а, изменения комисията вече е член на тази платформа. Защо а, е необходимо това? Смятам, че това е тема, която си служава да обсъдим. Защо е нужно да участва комисията? и да председателства някой от а, различните подкомитети, административния комитет за социална сигурност и всички други комитети, които могат да бъдат а, свързани с необходимостта от по-засилено сътрудничество. Също така и продължителността на дейностите в платформата. Наистина трудно е да се осигури добър баланс и да няма надмощие в различни държави членки. И от тук а, ние всъщност а, като комисия имаме възможност да осигурим а, експертизата, за да има необходимия баланс, както и да включим необходимото като връзка в а, работата на европейския семестър. Също така, включването на финансовите и техническите средства, които е, административно се предоставят от комисията. Информационно-технологичната система, също системата IMI, за вътрешния пазар. Всичко това като информационно-технологични системи се предоставя от комисията. Т.е. тези нужди за ефикасност, за управление на системата са също важни. Благодаря. Благодаря. И сега господин Пилински, заключителни слова. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. В началото, естествено, бих искал да благодаря най-сърдечно на всички изказали се. Като цяло общия подход беше подкрепен. Искам да благодаря на колегите за задълбочените важни коментари. определено те ще послужат за основа на бъдещата ни работа. Вярно е, че има доста изменения към този доклад в сравнение с предложението на комисията. Измененията идват като резултат от проведени консултации, предложения, които са направени пред мен в хода на работата. Искам да благодаря на онези, които ми помогнаха за доклада. Вероятно осъзнавате, че не е възможно един човек да подготви такъв текст. Ще се опитам да бъда съвсем кратък и да поговоря по различните повдигнати въпроси. Няма да вървя в хронологичен ред. Започвам с въпроса за определенията. Какво си има предвид, когато говорим за недеклариран труд? Госпожа Кунева говори по този въпрос, но и не само. Работим с определението на комисията от 1999 година. Това е инструмента, с който разполагаме сега. Какво си има предвид? Недекларираният труд е платена дейност, която не е незаконна сама по себе си. Тя не е престъпна. Но не се отчита пред обществените органи. в тази връзка, когато се задава въпроса какво имате предвид пред легализация, чрез легализация. Има се предвид да има отчитане. Това означава, че тук трябва да се прилагат всички видове закони, свързани с трудовото устройство, с данъчното облагане, с сигурността в конкретна държава членка. И в тази връзка искам да се позова на дебата за основните права. Там се говореше за интеграция като основен подход. Говорим за интеграция на работници на законния пазар на труда. И естествено възниква следния въпрос. Защо има недеклариран труд? И тук трябва да сме пределно ясни. Защото има мощни интереси, мощни мрежи, които имат голям интерес от това да експлуатират работниците и, за съжаление, компании, които са готови да работят на основата на нелоялната конкуренция. Не можем да кажем просто нека да накараме хората да докладват за своята дейност. Не, става дума за координирани дейности с цел да се изправим пред тези мощни интереси, които генерират различните прояви на недеклариран труд. И когато колегата ни казва, че няма смисъл да се създава някакъв вид платформа или механизми в а, обстановка на крайни економии, фискални мерки, които тласкат хората към, към този вид труд. Искам да кажа, че точно този вид отношение пречи на блокирането на, на, на, на такава дейност. Е, естествено, трябва да се вземе предвид е, въздействието на крайните економии. Обръщам се към комисията. Имаме европейския семестър, имаме различни инструменти. Полагат се много усилия да се излезе и от е, така наречения несигурен труд. И папата говори по този въпрос в Страсбург миналата седмица. Има и средносрочен преглед на целите до 2020 година. Имаше коментари е, с е, различен характер. Едни казваха трябва да има стабилна платформа, други пък казваха не нарушаваме ли принципа на субсидиарността. Не тласкаме ли държавите членки към една инициатива, която не могат да приемат? Тук трябва да кажа следното. Би следвало в тази платформа да участват експерти по тази проблематика. Определено не става дума само за трудовите инспекции. Става дума за хора с конкретен опит, които могат да допринесат с конкретни коментари, а не с общи изявления. И аз мисля, че точно така ще генерираме едно доверие, което пък от своя страна ще помогне не само за обмен на най-добри практики, но и за създаване на общ подход към проблема. Още веднъж е, искам да благодаря на колегите. Мисля, че всички, включително докладчиците в Сянка, заявиха, че ще се опитаме да стигнем до общо предложение, като естествено се вземе предвид необходимата гъвкавост и желание за компромис. И основната цел пред очите ни трябва да е следната. Място, където Европейския съюз да работи за качествени промени в тази област – място, където ще участват всички държави членки, всички заинтересовани страни, ще се събере на едно място целият наличен опит и естествено и комисията ще участва. И накрая по отношение на казаното от комисията и управлението, аз мисля, че най-доброто управление би било да се даде пълна свобода на действия на експертите в платформата. Те трябва да движат самата платформа и естествено комисията и държавите членки трябва да помагат. Благодаря господин Пирински, благодаря на всички вас за това, че участвахте в този толкова интересен дебат. Какъв е графика на работа? Крайен срок за внасяне на изменения 15 декември. Приемане в нашата комисия 26 февруари. Това е целта за момента. Естествено може да има промени в това отношение. И сега на последно място, но не и по значение в дневния ред, освобождаването от отговорност. Имаме 6 проектостановища относно освобождаването от отговорност за 2013 година. Ще дам думата на докладчика. Това е госпожа Харкин. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви запитам следното. Трябва ли да карам подред? Вие изберете как да процедирате, казва председателката. Добре, ще карам подред. Ще бъда съвсем кратка. Имаме само около 30 минути. Не знам дали колегите ще дадат своя принос председателката също с... Е, имаме време до 6.30, но едва ли ще останат колеги до 6.30. Разбрах ви, казва госпожа Харкин. И така, първото проекто становище, общия бюджет на ЕС. Съвсем накратко, има малко намаление на нивото на грешките, това трябва да се отбележи в параграф 3 е, разгледах бележките на Сметната палата относно рисковете за регулярността на, на харчовете, споменавам нематериалния характер на инвестициите в човешки капитал, различните дейности, многообразието и развитието на оператори с не толкова голяма дейност. Аз бих работила с такива дребни оператори на ниво държава членка, които използват европейски фондове. Често получаваме жалби, че цялата бюрокрация се стварва върху тези хора и те казват, ние няма да кандидатстваме в такъв случай. Аз казвам на тези хора, че трябва да обърна внимание на сметната палата и че работата им трябва да е законна. Трябва да кажа, че има много посредници на национално ниво. Е, сметната палата казва, че на национално ниво има допълнително законодателство, което не е нещо добро, но може да се провежда диалог, непостоянен, но веднъж или два пъти между дребните оператори или търговци и комисията и сметната палата, за да може и двете страни да разберат къде се крият трудностите, защото трудностите за мен, въпреки усилията на заинтересованите страни, тези трудности са на лице. Много е важно, както казва и Сметната палата, проектите да имат добавена стойност на европейско ниво. Някой път държавите членки просто искат да харчат парите, защото те са на лице. С удоволствие отбелязвам, че новите насоки, създадени от комисията с цел надежността на управлението за програмния период 2014-2020 година. Тези насоки ще бъдат представени пред държавите членки до края на тази е, година. Е, да се надяваме, че това ще подобри положението и така приключвам. Благодаря, изключително кратка бяхте и пределно ясна. Вие сте тук, е, господин Ролан. Вие сте докладчик сянка от името на НП. Заповядайте. Не мога да не се присъединя към това, което вече беше казано от докладчика. Наистина смятам, че това е една много добра основа а, за нашата дискусия и аз като докладчицата смятам, че трябва. А, трябва да се почетаем важността на диалога и аз правя същите констатации за трудностите на малките оператори. И именно те а, а, имат много добри знания за състоянието на нещата на място и какви са нужните административни стъпки за постигането на съответните задачи. Благодаря. Господин Пенески има думата. Благодаря. И аз бих желал да подкрепя е, госпожа Харкин в нейните основни тези нейното проекто установище се опитва да реши основните проблеми, свързани с освобождаването от отговорност. Чухме конкретни примери. В параграф 3 според мен е добре, според мен да се подчертае виждането във връзка с мнението на Сметната палата, що се отнася до не спазването на правилата за обществените поръчки. За Сметната палата това е, е проблем, когато става дума за Европейския социален фонд, макар че проблема не се вижда чак толкова често вече. Смятаме, че комисията трябва да работи проактивно и да помага за избягване на грешките – а не само да се опитва да поправя вече допуснати грешки. Комисията има едно съобщение, което се казва защита на европейския бюджет до края на 2013 година. Искам да обърна внимание на това съобщение и аз мисля, че подхода, който е очертан там е добър и трябва да го препоръчаме на комисията. Благодаря. Ирина Рона Каре. Искам в началото да благодаря за тази извършена работа. Нямам кой знае колко много коментари, защото като цяло подкрепям становището. Харесва ми онова, което каза госпожа Хер... Харкен относно дребните оператори и комисията. Мисля, че тук трябва да се подчертае този аспект. Искам да представя едно или две изменения във връзка с последните думи. Там, където се говори за подкрепата за онези е, предприятия, е, които е, прехвърлят работни места от, от едно място на друго. Трудно е за гражданите да разберат защо има подкрепа за тези предприятия. Мисля, че трябва да кажем, че добре да се дават средства за създаването на работни места, но не може да се дават те само на тези, които прехвърлят работни места от една държава на друга. Благодаря. Някой иска ли да каже нещо от името на комисията по общия бюджет? Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам в началото да благодаря на докладчик и на членовете на комисията. Приветстваме този доклад. Комисията смята, че становището е добро и отчита напредъка който пък от своя страна се основава на високото ниво на освояване на бюджета. Между другото, намаляването на грешките се дължи на доброто освояване на, на бюджета. Трябва да спомена тези 14 милиарда тук. Много е важно да се използва опростяването, Засегнахте въпроса за допълнителното законодателство, което е излишно на национално ниво. С оглед на препоръките на Сметната палата, комисията прави всичко възможно да работи за упростяване. Упростяване във всичките му форми. И най-вече на ниво допълнителни мерки налагани от държавите членки. Тук искам да подчертая регулаторната рамка за периода 2014-2020 година. За този програмен период работим с цел упростяване и окоръжаваме, подпомагаме държавите членки в това отношение. Това иска да кажа. Благодаря. Uh, Благодаря. А след това госпожа Харкин и може би е, после агенциите. Да, разбира се, само няколко заключителни думи към общия бюджет. Е, няколко е, думи само във връзка с дискусията относно упростяването. Да, естествено ние би трябвало да обърнем внимание на този проблем и това ще бъде една тема, която ще ни занимава доста дълго време. А сега нека да поговорим за Агенцията за безопасност и здраве при работа. Сметната палата обяви операциите, свързани с годишните отчети на Агенцията за финансовата 2013 година за законосъобразни и редавни, а финансовото и състояние към 31 декември 2013 за коректно представено. Ще обърна специално внимание на постигнатото през този период и по-специално разпространението на онлайн интерактивни инструменти за МСП е, Отбелязва се и приемането на нова многогодишна стратегическа програма за периода 2014-2020. Високо равнище на изпълнение на бюджета. Естествено, е, агенцията трябва да изпълнява своята годишна е, програма много. Както казах, коректно е представено финансовото състояние, е, законосъобразни са и операциите. Е, е, в крайна сметка в през март тази година приключиха някои от действията, които бяха свързани с работната програма от, за 2013 година. Става дума за определени проекти, за за назначаване на служители на определени работни места. Така че една част от средствата трябваше да бъдат пренесени за 2014 и да приключат след преноса през тази година. Да, но като цяло сме доволни. Добре, нека сега да видим как стоят нещата във връзка с Центъра за развитие на професионалното обучение. Да, тук, както и при предишния отчет и предишното становище, има някои препоръки от Сметната палата. Операциите са обявени за законосообразни, финансовото състояние е коректно представено но изпълнени са и конкретните задачи във връзка с предходната година. Има обаче по отношение на изпълнението някои препоръки, които са е, така, свързани и с загриженост, че ако не бъде обърната тенденцията на слабо търсене, е, водещо след себе си до висока безработица, това ще увеличи и утвърди съответствието между умения и потребности и устарели работни умения. Това е изключително е, важно. В условията на криза, мисля, че понякога хората всъщност е, е, объркват е, двете понятия. От една страна недостиг на професионални умения и познания и несъответствие на тези професионални умения и познания, т.е. на професионалната квалификация към, по отношение на изискванията на съответното работно място. Или така че основните моменти са именно в алинея трета. Тук се е, поставя всъщност ударението. Е, ако ние е, действително желаем е, да е, намалим е, процента на безработица, е, трябва да обърнем внимание именно на това несъответствие между знания, професионални знания, професионални умения и е, е, изискванията, свързани с определени работни места. Това е основната е, задача на е, този център и в крайна сметка и основната задача за нас. Приветстваме работата, която е свършена до тук, това, което се предлага, но също така трябва да бъдем внимателни и да знаем кои са елементите в другите агенции, като това може да се а, отрази на управлението на бюджета в следващите години. Също така да видим а, така, че всичко да е добре а, организирано в а, това отношение. Господин Пирински има думата. Господин Пирински. Благодаря, госпожо председател. Аз смятам, че предложенията на госпожа Харкинс по отношение на четирите агенции са съвсем точни. Ще бъде необходимо да се продължи именно в посоката, в която те работят, независимо от удовлетворителните резултати. Все още може да се желая по отношение на изпълнението. Да, и Сметната палата отбелязва, че е, операциите, е, свързани с годишните отчети, са законосъобразни, че финансовото състояние е вярно представено, но същевременно е, ние трябва да имаме предвид, независимо от това, че тук там е, забелязваме неща, които би трябвало да бъдат е, подобрени. Е, колко голямо е значението на тези агенции. Имам предвид и конкретната агенция, за която говорим, е, за е, безопасност и здраве на работното място. Е, там трябва да се обърне внимание именно на третия параграф на квалификацията и преодоляване на несъответствието. Thank you. Again, um, the Court of Auditors has found uh, that the financial accounts are legal and regular and the position Добре, нека да видим сега и следващия е, център е, е, е, или за е, Европейската фундация. Е, ние продължаваме е, с прегледа на дейността, да, има един балансиран отчет. Има също времено баланс изготвен към края на 2013 и също времено има отново преноси към бюджета за 2014 година. Е, е, има и рационални е, обяснения за това прехвърляне на средствата за 2014 в Европейския център за развитие на професионалното обучение. Но в крайна сметка агенциите, които и центровете и фундациите, които работят съвместно по, в определена сфера, би трябвало да имат предвид, че препоръките се отнасят и до всички тях. Отбелязва се напредък по отношение на доброто изпълнение както и в дейността на тези агенции по същества, тъй като страните партньори имат възможност вече да се включат много по-активно в изпълнението на съответните дейности. Добре, нека да продължим тогава към европейската, с Европейската агенция за подобряване на условията на е, е, живот и труд. Е, да, и тук може да се каже същото, че са законосъобразни е, операциите, свързани с е, годишните отчети е, на тази агенция. по отношение на изпълнението на бюджета в сравнение с 2012 година е, има съществено подобрение, нещо, което аз приветствам. По отношение на създаването на софтуера, е, използването на е, информационните технологии е, се налага пренос, тъй като проекта продължава и през 2014 година. Става дума за повече от 300 хиляди, които трябва да се до голяма степен да се пренесат и за 2014 година, тъй като става дума за едни по-продължителни действия за 2013 година е, има е, предвидени средства в е, бюджета, свързани с превода. Всъщност е, на практика става дума за средства, които са предвидени за 2014 година, така че е, има преноси тук. Е, някои от ключовите е, показатели за изпълнение е, показват подобрения, както казах, но все пак има все още. Е, прехвърляне на средства, може би повече, отколкото е необходимо. Значително се увеличава необходимостта от квалифицирана информация и аз мисля, че агенцията отговаря на тези нараснали задължения. Имате ли коментари? Е, господин Пирински. По отношение на фундацията, мога да кажа следното. Всъщност, е, това е фундацията, която е, е като че ли най-тясно свързана с работата на новата платформа, за която говорихме днес Госпожа е, Харкин със сигурност е, разполага с е, тази информация. И тъй като ще работим заедно по темата Европейска платформа, е хубаво да поддържаме тясна връзка, за да знаем с какви средства разполага агенцията, доколко се справя с бюджетните средства? Е, аз мятам, че това е, е агенцията, която действително заслужава нашата подкрепа и трябва да се постараем тя да разполага с достатъчно средства. Съвсем накратко, напълно съм съгласен с направеното предложение, но искам да подчертая качеството и на работата, която извършва тази фундация много често се цитира работата и изследванията и докладите на Европейската фундация за обучение в редица други доклади и проучвания, така че просто исках да спомена и това. Благодаря, казва председателката. Последния елемент във връзка с освобождаването на отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013 година. Европейска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 Всъщност последната точка, подточка от тази част на дневния ред е а, доклада относно освобождането от отговорност а, на агенциите, постижения, финансово управление и контрол. Госпожа Харкин има думата. Да, а, действително, госпожо председател, работата, която е извършена не само в този комитет, но и в други, а, не само в нашата комисия, но в другите комисии и в други а, области. А, очертава дейността в периода. Дали става въпрос за Европа 2020, дали за други документи е важно там приоритетите да съвпадат с реалните приоритети на политиката и да са в същата посока. Параграфи 3 и 4 и всъщност и пет са свързани с пътната карта за общия подход. Имаше общо подход от 2012 за всички агенции, прият от съвета, комисията и парламента, но след това, декември месец тази година, комисията обясни как ще следва този подход всъщност с въпросната пътна карта. Мисля, че е важно накратко да разгледаме тази пътна карта, да видим какво се казва в нея Смятам, че има някои елемента, които си заслужава да подчертая. Например, комисията разглежда указания за съответните споразумения. Знаем, че някои от тях са обсъдени, други не. по отношение на мястото за установяване. А, също така а, имаме и елементи свързани с а, а, да речем агенцията в Лисабон, която споделя своя одит с агенцията за рибарство и защо връзките между агенциите, които дават пример за това как може да се осъществят тези задачи и също така разглеждането на резултатите за предложението за сливане на СИПОЛ и Европол. Има и ръководство разработено с най-добри практики за агенциите, примери за е, сполучливи проекти. Е, също разглеждаме и указанията за годишни и многогодишни компоненти, както и за доклади за консолидирани а, общи а, докладвания, както и консолидиране на управлението за избягване на конфликти на интереси навсякъде в тези агенции. Разглеждаме също така и в финансовата рамка, в регламента за финансовата рамка за едни общи а, задължения за финансово докладване, стриктни задължения за финансово докладване и така нататък. И накрая а, работи се също по указания за оценка на постигнатите от директорите резултати и първия вариант вече е обсъден от агенциите и всъщност документа има окончателен вид, доколкото ми е известно. Това са някои от стъпките, които бяха предприяти от а, самата пътна карта за насочване в а, по обща посока на работата на агенциите, организиране на ефективността и смятам, че има смисъл ние да наблюдаваме по-отблизо, за да видим как работят нещата. Благодаря, госпожо Харкин, казва председателката. Коментари от колегите. Господин Пирински, заповядайте. Просто за да се спра на още няколко аспекта, взимам а, думата наистина в посока на вече казаното от госпожа Харкин. Тези указания, за които тя говори, за споразумения за седалище на фирми, а, за седалище на принцип, всъщност една трета от 32-те агенции все още нямаха подобно споразумение за седалището си и а, това е полезна посока, в която има смисъл да се работи, предоставяща допълнителна сигурност. Също така а, докладването за изпълнението на бюджета, а, за него има указания, те наистина помагат за ориентирането към конкретните е, резултати и повишаване на ефективността и ефикасността. А що се отнася до указанията за а, стратегията от ОЛАФ а, за дейностите срещу злоупотребите, и измамите. Това беше свързано и с два семинара през 2014 година. Хубаво е, че те постигат желания резултат. Така че изцяло в посока на вече казаното, указания, насоки, ръководства, всичко това ще направи агенциите още по-ценни за функционирането на Европейския съюз. Комисията всъщност не, е господин Ролин. Искам да добавя нещо по точка 4 необходимостта от рационализация – но трябва да сме още по-внимателни по отношение на работата на агенциите, най-вече във връзка с аспекта на тристранната работа в тях. Той е изключително важен. А, комисията иска ли да добави нещо? Съвсем накратко искам да кажа, че сме съгласни с информацията и оценката направена тук а, за осъществяването от страна на комисията на общия подход. А, Публикуваната през декември 2012 пътна карта съдържа 90 мерки. Не всички са за извършване от комисията, някои от тях са за самите агенции, но определено има напредък в осъществяването на тази пътна карта. Това е един аспект, който смятам, че трябва да бъде подчертан. Сред тези мерки има и необходимостта за преразглеждане на а, регламента за създаване на някои от тези агенции, там където е нужно да се актуализират, за да не съдържат разпоредби за управлението, които не са в съответствие с общия подход. Това е работа, която извършва комисията от своя страна в законодателен план и сега ще се включат и в плана за 2015. Благодаря. И с това, госпожо Харкин, приключихме с вас. Благодаря много. Крайният срок за внасяне на изменения е 9 декември гласуването в нашата комисия ще бъде на 29 януари. И с това нашето заседание приключва, но координаторите, надявам се да останете, защото сме обявили заседание на координаторите. Съвсем кратко заседание. В 6 часа ще започне то, така че ще имате един кратък момент до тогава. И бих също така помолила а, и праводачите да останат до нашата кратка 30-минутна среща на а, координаторите, която ще започне в 6 часа, ако това е възможно. Благодаря много.